Um, uh, uh, Мога ли да ви приканя сега да се включите в първото ни заседание от четирите за тази седмица. Добре дошли! Всъщност ще имаме три заседания. Едно при закрити врата и без външно участие е, в четвъртък след обед. Е, вече разполагате с дневния ред и програмата за, днеш, за днешната а, е, среща. Приемаме ли дневния ред? Да, надлежно. По точката обявление на председателя – това заседание сега вече се излъчва е, в интернет, защото първото беше при закрити врата. Uh, Също така, имаме последното издание на бюлетина, е, дневния ред е, за днешното заседание е там, както и някои е, последни събития, можете да се включите в мрежата и да получавате е, този бюлетин. Утре сутринта ще е, направим е, преброяване. Имаме вече хиляда абонати. Ще видим дали не бихме могли да стигнем и 2000. В папките си ще намерите протоколи от миналото заседание от 8, ако не се лъжа, ноември и от декември. Ако имате коментари по тези протоколи, можете да ги дадете на секретаря. До края на заседанието а, утре на обяд. А, ако не постъпят коментари до тогава, протоколите ще се смятат за одобрени. Сега преминаваме към днешния дневен ред. Много се радвам да приветствам един категорично приятел на Имко, е, господин Туайн Мандълс. Е, той е приятел от създаването на комисията през 2004 година. Той е тук за второто четене а, е, относно проекта за наименованието на текстилните а, влакна. Госпожа Шалдемозе, госпожа Макларкин, госпожа Свенсон са тук, госпожа Сабине, която също проявява интерес към досието и други колеги. А, също имаме представители на комисията. Господин Жирао е представителят на комисията. Той ще вземе думата от нейно име. Припомням ви, че имахме първо четене през 2009 и 2010 година. Сега има обща позиция, изготвена от съвета и господин Мандел ще ни каже какво мисли по нея. Е, господин Мандълс, думата е ваша. Благодаря, господин председателю. Много прав бяхте в резюмето си. Имали сме първо четене, както знаете. Е, става дума за съчетание на три действащи директиви. В крайна сметка, комисията предложи нещо като регламент това би означавало да имаме общо, цялостно кодифицирано законодателство в Европа. Това ми допада като идея. В момента провеждаме много ползотворно сътрудничество с контрадокладчиците. Имахме неформално заседание преди днешното. Всички присъстваха, много бяха доволни. Имаме почти единодушие е, и при тези условия разисквахме подхода си. Също така с комисията Проведохме доста полезни заседания, съвместни срещи. Мисля, че комисията и парламентът са общо взето на една позиция. Но случва се понякога. В процедурата по съвместно е, приемане на актове, съветът да не проявява воля да сближи позицията си с тази на парламента и на комисията. Белгийското председателство положи усилия, но не успя да сближи позицията на съвета с нашата. Надявам се, че унгарското председателство ще се справи по-успешно. Има някои е, спорни въпроси, например е, обозначаването на происхода. Имахме двойна система до тук и задължителна система за вносните стоки, стоките, които се внасят в Европейския съюз. Канада, САЩ, Мексико, Бразилия, Австралия, Индия, Китай искат това от европейските предприятия. Защо да не въведем равнозначни, равностойни условия? Това е едната страна. Другата възможност е доброволна система. Там нещата са ясни. Съветът възразява срещу двете системи и дори не предлага никакво решение. И за това мисля, че трябва да продължим напред. Ще се опитам да е, говоря и да убеждавам индивидуално министрите, които се явяват спирачка за процеса. От влизането в сила на Лисабонския договор по повече актове е, се прилага процедурата на съвместно приемане. Особено в този случай говорим за е, нелоялна търговска практика. Не можем да объркваме потребителите, да ги въвеждаме в заблуждение, ако заблудата може да бъде избегната. Uh, directive of uh, is a lot of uh, written down, but we, we can do that. We had a, a massive support in the Uh, огромна бе подкрепата в парламента за този uh, подход. Uh, междувременно се появи доклада Мускардини, има имаше голямо мнозинство за това в парламента. Но тук имаше известен блокаж в комисията относно обозначението на страната на происход. Не би трябвало да се дискриминират държавите по происход, но смятам, че позицията на Европейския съюз трябва да бъде отстояна. Също така имаме още един един спорен въпрос. Несловесните символи за текстилните влакна. По интернет с нашите сътрудници намерихме преди няколко дни, че вече съществува предложение съветът не го приема това предложение. Доста неща вече са измислени и е жалко, че не ги възприемаме ако колегите е, имат интерес, направил съм копия от това, което намерихме. Е, мога да го раздам. Е, просто това, което предлагаме, съществува. Защо за благото на потребителите, а и на предприятията да не го възприемем? Има и други проблеми, свързани с етикетирането на играчките. Говорихме с контрадокладчиците, че а, е, директивата за играчките е нещо съвсем различно и не ни е работа тук да се занимаваме с нея. А, е, след това клаузата за преразглеждане, продуктите от животински происход, а, е, правата на потребителите конкретно. Това са все въпроси, по които съветът е на други позиции. Видях проект на график за започване на тристранните срещи, но те, те първа трябва да обсъдя а, това. А, в Страсбург а, а, се а, планира да се проведат някои от срещите, т.е. по време на сесията Страсбург. Може би това трябва да бъде променено, защото не е хубаво да има прекалено много срещи в Страсбург. Сега започваме второто четене. Няма да можем да внасяме нова проблематика а можем само да съчетаваме а, изменения, които вече са а, одобрени в доклада ни от първото четене или да правим предложение в духа на вече направеното като изменение. Вече съм изпратил някои писма на компетентните министри, за да си уредя срещи с тях и да се опитам да ги убедя да променят позициите си. По отношение на патентите, можем да е, обменим информация с министрите в дух на търсене на решение, защото някои държави членки е, изискват патенти, но други не. Тук може да се намери компромис. И искам да ви предложа, господин председателю, нещо, което не е конкретно свързано с сегашната тема. Може би да направим доклад по собствена инициатива на тема как да повишим познанията на европейските потребители за вътрешния пазар. Мисля, че тук е, има една огромна празнота. Потребителите в Европа не знаят вътрешния пазар какво прави за тях. Благодаря ви. Благодаря за пространното изказване, както винаги. По единния пазарен акт имате възможност да отчетете в доклада всички тези въпроси и съм сигурен, че докладчика очаква всички ваши изменения по въпроса. Относно наименованието на текстилните продукти, относно графика, имаме строг график, вече сме на второ четене, още един месец обсъждане, но графика така или иначе е натоварен. Очакваме да го спазите и да изпратите проекта е продължението на 8 февруари. Те ще бъдат разгледани след това на 28 февруари, крайен срок за изменение 2 е март. Гласувани в комисия 22 е март. След това преговорите зависят от това дали координаторите искат да водят разговори с съвета за постигането на споразумение преди гласуването на второ четене. Вие можете да подигнете тези въпроси на координаторите, за да ги обсъдете. Това въжи определено за всички доклади по собствена инициатива и свързаните с тях аспекти. Благодаря за изказването. Мисля, че дори съветът е приел доста от нашите изменения. Остават някои принципни несъгласия между двете институции, което определено ще изисква много заседания с съвета и ще направи вашата задача доста интересна. Унгарското председателство искам да го приветствам. То знае какво го чака в бъдеще вече. Докладчите в сянка. Госпожа Коби първо. Грация, президенте. Кари колеги, благодаря, господин председател. Скъпи колеги, със своето изказване бих желала да е, започна казвайки е, каква чудесна работа са свършили докладчиците, защото е, чрез тези доклади всъщност бе задълбочена дейността по области, които първоначално бяха, не бяха включени в приложеното поле на регламента. Казахме, че е важно за защита на потребителите да включим и тези допълнителни области. На 18 май парламентът прие позиция и това само по себе си бе напредък, защото ние получихме огромно мнозинство а, от всички политически групи. Предстои да обсъдим въпроса с съвета, който още не е за позиция по отношение на, на обозначенията за происход, въпреки че няколко държави членки заявиха своята подкрепа. Става дума за Франция, Румъния, Италия, Португалия и Литва вече обещаха да дадат подкрепата си. Що се отнася до обозначението на происхода, то винаги е било важно за това досие и също така в досието му с Кардини. Това бе най-спорната тема. Чрез това се преследват две цели. Подобряване защита на потребителя, защото той трябва съвсем точно да знае къде се произвежда един продукт. Последната фаза на преработка, ако това е меродавно за производството на продукта. Това всъщност е погреш, е, представлява погрешна информация, защото последната стъпка не обхваща целият процес на производство. Т.е. ако се посочва само последната стъпка на преработка на продукта и след това се записва Made in Italy, Made in Finland и така нататък, това е подвеждаща и неправилна информация. Ако предходните стъпки на производство са осъществени извън Европейския съюз. Не трябва да а, обезкуражаваме нези, които са решили да оставят своите структури в Европейския съюз и не са ги изнесли навън. Съветът също трябва да вземе тези аспекти предвид, ръководен от унгарското председателство по настоящем. Надявам се да се стигне добри, добри резултати, които да съответстват на желанията на потребителите, защото те най-добре знаят какво купуват. Темата бе блокирана от 2005 година на а, нивото на съвета и може би сега вече е време да а, се изведат нещата от тази задънена улица. И тук от ключово значение е този надпис произведено в Made in. С а, досието Монти ние а, си поставяхме също тази цел и продължаваме да преследваме целта за укрепване а, националните стопанства в а, Европейския съюз. Текстилният сектор е един от най-важните сектори наред с туризма който има силата на двигател за европейската економика и за това трябва да го подкрепяме и защитаваме. По тази причина мога да се присъединя и към другите точки, представени от докладчика. Бих желала да добавя, че е от ключово значение колегата Мандерс да продължи да подкрепя обозначенията за происход той може да разчита на подкрепата на парламента. Вече два пъти такава подкрепа бе осигурена а, за доклада Мускардини. Така че пожелаваме на докладчика всичко добро за текстилния сектор и можем да го уверим, че сме зад него. Е, for det, formand. også øh, tak til dig, Manders, for et øh, godt stykke arbejde. Благодаря, господин председател. Благодарим на Туан Мандерс за отличната работа. Сега вече се намираме в фаза на второ четене и тук от решаващо значение потребителите да имат повече, по-добра и по-ясна информация за текстила, който купуват. Това е основното ни послание, нали така? И за това трябва да се борим. Съветът обаче не изглежда особено е, доброжелателен и не показва желание да отстъпи а, така, отстъпки се правят по-скоро по някои технически изисквания, но не и по отношение на политическите. Ние направихме някои предложения във връзка с възможността за по-добра информираност на потребителя какво купува, но това не бе подкрепено от съвета. С други думи, съвета трябва да ни подкрепи, ако искаме да постигнем разумно а, споразумение и трябва и съветът да отстъпи. Още веднъж благодарности на Антуан Мандерс, който много добре ни въведе в процеса. Благодаря. Uh, Благодаря, uh, госпожо Шарл Демозер. Сега госпожа Рулер. Uh, аз мога да бъда сравнително кратка. Господин Мандерс може да се опита, разбира се, да прокара предложението си, но аз от самото начало бях скептична, че съветът при едно сравнително техническо досие ще бъде съгласен и готов да включи политически измерения. Сега трябва да видим какво можем да постигнем конкретно на второ четене. Госпожа Макларкен. Thank you. Um, I would just like to Искам да напомня на всички, че целта на регламента е да се улесни въвеждането на нови влакна на пазара, да се упрости етикетирането. Това е нашата цел. Разширяването на приложното поле на регламента противоречи на първоначалната цел. И искам да ви припомня, че всичко трябва да стане бързо, за да подпомогнем на пазара на текстилни продукти и на етикетиране. Трябва да намерим начин за сближаване на позициите по тези въпроси. Моята група не подкрепя правилата за маркиране на происхода, но сме готови да приемем като компромис този режим да не е задължителен, а да е на доброволни начала. Относно клаузата за преразглеждане, тя съдържа много политически въпроси. Доста подробно е разписана, има прекалено големи искания. Трябва да видим какво точно да фигурира в тази клауза за преразглеждане. Според мен трябва да акцентираме върху алергенните вещества. Нещо, от което не ще има полза за потребителя. Ние трябва да сме за изключването на артикулите, направени по поръчка и трябва да помагаме малкия бизнес, малките текстилни предприятия толкова различна позиция от тази на съвета в момента, че наистина трябва да нам... предприемем нещо, да отчетем и позицията на комисията, за да можем да постигнем резултати сега, което ще е отползва за потребителя и за бизнеса. Съжалявам, че говоря по толкова много въпроси, но наистина смятам, че е много важно да работим по тези въпроси сега. И вие, госпожа Рулер, просто ми взехте думите от устата. Това законодателство преследва много конкретни цели. Въпросът е доколко можем да използваме всичко това за постигането на други политически цели. Що се отнася до маркирането на происхода, това е търговско досие. Докладчите Сенка трябва да определят какви ще са политическите цели и как да постигнем всичко. Винаги можем да водим преговори, да поискаме декларация от съвета и от комисията за вършенето на допълнителна работа – Това може да бъде свършено извън законодателния процес. Имаме вече подобни примери. Комисията е давала декларация за приемането на крайни срокове за предоставяне на други доклади. Други желаящи от комисията. Чухме докладчите в Сянка. Добре, ще помоля господин Жира от комисията да представи своята гледна точка, как според него ще се предвижи това досие. Благодаря, господин председателю. Искам най-напред да повторя казаното в последната позиция на комисията относно измененията, предложени от парламента по най-съществените въпроси. А те са изменение 19, а, освобождаването на продукти, произведени по обичайни способи, използването на безсловесни символи и задължението за обозначаване и етикетиране на играчките от текстилни продукти. по тези и някои други изменения трябва малко да разискваме редакцията, но като цяло тези изменения са приети от нас или изцяло, или принципно, което означава, че можем да ги приемем в този вид. Разбира се, знаем, че в частност изменението за страната по происход и изменението от, по отношение на продукти с животински происход са спорни в съвета – те бяха подкрепени от комисията. Но ние, разбира се, е, сме е, на разположение и сме готови да направим всичко, е, на което сме способни, за да улесним постигането на съгласие между Европейския парламент и съвета по този регламент. В крайна сметка за нас заменянето на три действащи директиви с един регламент – предполага националните администрации, предприятията и потребителите е, ще спечелят. Всеки от тях ще спечели от подобно заменене. Председателят, благодаря много, господин Жирал. Както казах, е, вече е, си даваме сметка, че унгарското председателство ще положи усилия, поне ще ги слушаме в близко бъдеще. Господин Мандълс, имате ли да, добавите нещо преди да приключим разискването по тази точка? Well, actually... Благодаря ви. Аз разполагам с график, но вие вече го споменахте. Не мисля, че е редно да повтарям. Всичко е ясно. Разполагам с графика. Няма нужда да го повтарям. Искам да работя в този дух, който протече и настоящото разискване. Сигурен съм, че към края на марта ще намерим решение. Понякога е, е трудно да се стигне до решението. В този случай трябва да съчетаем три позиции, но смятам, че сме извлекли полки от миналото и ще се умеем да го постигнем. Председателят, благодаря. Преди да преминем към следващата точка, искам да кажа, докато е, господин Мандълс е тук, че на първа страница на нашия бюлетин е, фигурира новината, е, че че вече ще имаме единно зарядно устройство за мобилните телефони. Това беше по ваша инициатива в нашата комисия, така че много сме ви благодарни. Също искам да кажа, че госпожа Руле беше докладчик по въпроса. Тя не ме слуша сега, така или иначе. Хайди. Сега и имаме същия проблем а, с тъй те наречените таблети, а, плоските компютри а, и там се появяват а, проблеми с зарядните устройства. Um, uh, e След вашата много добра работа, комисарят ни каза, че в четвъртък ще пуснат пък зелена книга за усъвременяването на политиката на Европейския съюз в областта на обществените поръчки. Това е пак по ваша инициатива. Ще има необходимост от първоначална реакция на този етап. Комисията е откликнала на нашите искания да преразгледа доста от аспектите на, на политиката си за обществените поръчки. Благодаря. Вижте, сега са стандарт стандартизирането на зарядните се вижда, че ако работим заедно, можем и света да променим, защото за зарядните ще въведем световен стандарт. А да, да, искаме и етикетирането на текстилните влакна по същия начин да постигне успех, казва председателят. Вижте, тези проекти са много важни. Те ще имат доста голямо отражение, защото голяма част от материята е съвързана. А, е, а, е, нали, защото в, в глобален план е, върви стандартизацията. Сега ще говорим за стан... друг вид много важна стандартизация за 2, 3, 4 колесните превозни средства. Госпожа, господин Мандълс, госпожа Руле, аз съм докладчик в Сянка е, от моята група и още някои колеги участват. Е, пълен е екипа на контрадокладчиците и искам е, да дам думата на колегата, който да ни даде информация актуална за това досие. Благодаря, господин председател. Туан Мандърс говори до сега. Сега моя милост. От 3, 3 ноември 2010 година работихме много усърдно. На 30 ноември бе първата среща за обмяна на идеи и от 30 ноември много представители на заинтересовани кръгове се появиха при мен и поисках среща с мен, включително представители на промишлеността. Аз искам да благодаря много на сътрудниците на комисията ИМКО за подкрепата при осъществяването на този проект. Редица срещи сме оговорили. През февруари месец ще се проведат и няколко посещения. Аз съм подготвил списък с въпроси за днешното заседание, изпратих я на докладчиците в Сянка и се надявам днес и в предстоящите седмици да получа отговор на тези въпроси. Както ви казах, съставили сме един каталог от въпроси в този документ и очакваме отговори. По основните точки. Що се отнася до мен, смятам, че трябва да се концентрираме върху четири теми. Първо, какво се включва и какво не се включва в обхвата на този регламент. Има известни неясноти, що се отнася до малки автомобили с електрически двигател. Въпросът е попадат ли те в обхвата на този регламент или не. Защото от една страна ние не искаме да ограничаваме иновациите. Това е факт. Втори въпрос е свързан с безопасността. Много мерки за безопасност се предлагат по-настоящем. Въпросът е дали тези мерки в крайна сметка не са по-скъпи, отколкото самият автомобил. В това отношение се нуждаем от е, още обмяна на идеи, според мен. И след това става дума за промени, модификации. В това отношение трябва да намерим едно балансирано решение. На трето място е, екологичните съображения. Дали нещата не напредват прекалено бързо, промишлеността иска по-бързи стъпки е, промишлеността е в състояние да изпълни по-бързо екологични изисквания. И накрая четвъртата важна за мен точка е точка разни, така да се каже. Тук става дума за информация, свързана с възможностите за ремонт на тези автомобили. Информация, която трябва да се предоставя не само на регистрираните търговци, но и на всякакви ем, сервизи, регистрирани, нерегистрирани хора, които изобщо под някаква форма се занимават с ремонт на автомобили. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожа Вестър. Благодаря, господин председател. Първо бих желала да благодаря на господин Ван де Камп за а, изпълненото с доверие сътрудничество. Темата наистина е много техническа и това веднага ме води до началото на един много голям списък с въпроси, който и аз имам защото ние сме в началото на дейността, предстоят работни посещения, най-вероятно част от тези въпроси ще получат отговор. Нека предварително обаче направя няколко принципни коментара. Аз си мисля, че трябва да положим усилия, да направим всичко възможно, така че на, а, предоставим на мотоциклетистите възможно най-високо ниво на сигурност. Защото а, ако а, сравним а, а, това, което прави всъщност е едно сравнение на жертвите от а, а, пътни происшествия. А, факт е, че що се отнася до жертвите от а, пътно-транспортни происшествия с мотоциклетисти, високият брой като тенденция се запазва. Затова трябва да потърсим всякакви възможности за гарантиране сигурността на управляващите мотори има няколко въпроса, на които трябва да се намери задължително отговор в предстоящата фаза. Първо искам да обърна внимание на това, че а, аз говоря за а, ABS системи и имам предвид системата за а, блокиране. Всъщност, системата е насочена против блокиране на гумите, и, защото има най-различни преводи. Единият въпрос е дали изобщо е технически осъществимо ам, моторните превозни средства, които попадат в категория L1 и L2, става дума за мотоциклети и мотопеди, дали е възможно и при тях да се монтира ABS система спирачки? На второ място искам да попитам какви трудности срещат производителите на малки серии а, автомобили а, с а, тази категория на промяна или промяна в оборудването. На трета точка. Възможно ли е комбинираните системи спирачки CBS да предложат същата система на сигурност, както системата против блокаж ABS? И следващия въпрос, който си задавам е ако ABS предоставя по-високо ниво на сигурност в сравнение с CBS, не следва ли в регламента да запишем това изрично, така че да въведем задължително системата за антиблокаж, ABS системата задължително и при този тип моторни превозни средства. Искам да изясним тези въпроси, да получим ясни отговори. За останалото сега няма да говоря. Предварително се радвам на предстоящото сътрудничество. Вие определихте основните въпроси, свързани с това предложение. Господин Мандерс, следва Благодаря, господин председател. И аз искам да се възползвам от възможността да благодаря на всички, които работят толкова добре заедно по този въпрос. Знам, че докладчика много добре си върши работата и наистина ще имаме добри резултати. Класифицирането на категориите моторни превозни средства е доста сложен въпрос и, наистина ние подкрепяме идеята за по-голяма яснота. Трябва да се извърши хармонизиране на мерките, свързани с околната среда. Целта е тя да не бъде замърсявана. Много важен също въпрос е и безопасността. Много често има пътно-транспортни происшествия. Аз лично съм бил жертва на такъв инцидент, защото просто шофьорът на автомобила не ме видя. Много често така става човек, когато шофира, обикновено гледа за други коли, а не за по-малки превозни средства. Мотопедите и велосипедите са много по-малки от колите, затова и са доста по-уязвими. Това е въпрос свързан с безопасността в градската среда. Комисията разглежда въпроса за системи за безопасност е, и използването на GPS – Ние също така споделяме идеята за автоматична светлинна система за този тип превозни средства. Колкото по-безопасни станете, толкова по-безопасно ще е за хората, които ги управляват. За производителите трябва да улесним процедурата по разрешаване на нови превозни средства И тук съм съгласен с колегата, че трябва да стимулираме новаторството, трябва да се одобряват нови модели, за да можем да се сравноваваме с останалия свят. Това е нашата цел. Определено мисля, че ще можем да работим заедно с докладчика и докладчите в сянка и че нашите съвместни усилия ще бъдат ползотворни. Безопасността трябва да бъде разгледано от гледната точка на хората, които карат подобни превозни средства. Искам да благодаря на всички за оказаното ни доверие. Госпожа Руляр. Аз не съм ангажирана мотоциклетистка. Като малко дете съм седяла на мотор и съм част от това поколение, което е било карано в допълнителна седалка на мотор, преди да има възможност да кара кола. Много благодаря на всички, които споменаха това те разбира се, разбира се е много важно да се вземат предвид и разходите, но има и външни разходи. Например, въпросът за замърсяването на околната среда, климата, но и недостига на ресурси, недостига на петрол. Това са въпроси, които трябва да вземем предвид, когато говорим за разходите. След това преминавам към обхвата. Въпросът е какво общо има обхвата с околната среда. Междувременно в много региони, споменава се Холандия, но аз идвам от Штутгарт и там нещата са подобни става дума за преминаване към ползване на велосипеди, които към които ползват двигател. Така наречените e-bikes също. Трябва да попитаме комисията какво трябва да се извади от обхвата на а, този регламент. А, става дума за e-bikes, които имат ограничение на скоростта и които не могат да тръгнат без да е включен двигателя. Не може те а, да са равнопоставени с мотопеди или мотоциклети. А, нека да дадем възможност на възрастните хора а, да ползват тези e-bikes и да не ги а, караме да спазват всички изисквания, които са необходими за карането на мотоциклет, да си слагат а, каски и така нататък. Смятам, че комисията трябва спешно да поработи по този въпрос. Що се отнася до замърсяване на околната среда, трета точка, след като промишлеността казва, ние сме в състояние бързо да променим нещата, да сме по-амбициозни, твърдят, че има вече определен, определени разработки е, от екологична гледна точка, тогава нека не спираме а, е, индустрията и тази шеста точка много по-рано може да бъде прокарана, отколкото комисията предлага. И нека в този регион, в Европа, тръгнем с добър пионерски пример в това отношение, така че да дадем възможност и на други страни, а, е, на други трети страни да се използват повече мотоциклети. С делегацията бяхме в Индия, например, и видяхме как се как прекалено много се използват мотоциклети там и това води до замърсяване на околната среда. И затова е добре ние да напреднем с технологиите от екологична гледна точка, особено след като индустрията казва това е възможно. Що се отнася до мерките за сигурност? Аз тук съм на мнение също, че трябва да разговаряме много задълбочено по въпроса, но що се отнася до разходите, тъй като въпросът бе зададен, след като не искате определени дейности и услуги да са автоматични, и ако предварително те са вградени в съответния модел, тогава самия мотоциклет ще бъде по-ефтин. И ако задължим производителите да строят, да изграждат превозните средства с ABS спирачки, те ще станат по-ефтини. Много е важно, разбира се, да се погрижим за това целият пазар, извършващ ремонти на МПС-та, да бъде запознат с съответните стандарти и мерки за сигурност. Това е всичко от мен. Докладът е добър и мисля, че можем да си сътрудничим добре. Благодаря. Може би само няколко а, думи във връзка с работата на контрадокладчиците. Мисля, че колегите поставиха пръст върху няколко проблема. Искам да благодаря на господин Мандълс за това, че всъщност господин Ван Кантер за това, че много методологически подходи така можем да свършим експертна работа. Тук говорим за преценки на законодателя и преценки на техническите и други експерти. трябва да видим дали можем да вземем решение за подкрепа на позицията на комисията. Най-напред е важно да не подхождаме към мотоциклетите така както към колите, както е, каза госпожа Руле току-що. Е, много широко е приложното поле на този регламент и някои от неговите аспекти а, е, са свързани с а, така педалите и задвижването чрез педали. А, а не а, с мотоциклетите. Хората се стимулират в момента да купуват с цел ежедневно придвижване превозни средства, които наподобяват скутери, тъй като те са така благоприятни и за околната среда. Имаме инженерни решения, които имат своята цена и съотношението между цена и печалба в случая е много важно. Мисля, че има консенсус, че за по-скъпите, по-сложни мотоциклети, използвани е, на пътя, трябва да се направи задължителна системата ABS за съвсем елементарните превозни средства не е необходимо от технологична гледна точка и да има такава система. Тя няма да донесе и кой знае колко допълнителна сигурност. Но има и една междинна сфера между тези две категории, на която трябва да обърнем внимание. Ще има значителна разлика в цената, дори да има голямо производство. Това е сериозен въпрос. Има и по-общи проблеми дали е, тези системи и тези превозни средства ще бъдат е, резултатни и ефективни. Онези, които са работили по спирачните системи на колите, знаят, че технологията на МПС се променя в смисъл, да се вземе предвид това, че много шофьори не са натиснали достатъчно силно спирачката, за да спрат превозното средство, тъй като те не са били подготвени да се доверят на електронните системи за забавене на, пре... на превозното средство. А сега имаме електронни системи за спиране. Мисля, че за мотоциклетите е, стабилността е различна и оттам е, системите на спиране са различни, но трябва да се запитаме дали системата ABS ще бъде резултатна, дали има някакъв опит с използването й. Има е, известни идеи за свързване на спирачката на предното колело с тази на задното колело. Това няма да бъде, може би, по-ефтино, но ще бъде резултатно и това е, е въпрос, по който трябва да чуем експертни становища. Е, мисля, че в четвъртък ще е редно да е, поговорим за това. Що се отнася до въпросите към комисията, е, подправенето е, или е, бърникането в превозното средство е въпрос, на който трябва да се спрем. Вярно, че с по-елементарните превозни средства е по-лесно. Има хора, които изпитват желание така да ровичкат, да ремонтират самички и да променят. Въпросът е дали законодателството може да постигне някакъв резултат. И така, госпожа Вествали обърна внимание на инцидентите с пострадали. Трябва да помним, че при мотоциклетите не само технологията има значение. Обучението, уменията са важни. Е, тук до някъде се опитваме да решим съществуващите трудности е, с лицензиите. Трябва да има съответните краш тестове също общо взето мотоциклетите се влияят е, от начина по който се конструират и строят пътищата. Например, както господин Мандълс посочи, трябва на кръстовищата да има а, видимост, но също така има и а, поставяне на препятствия за намаляване на скоростта. Много по-сложна е проблематиката, отколкото на пръв поглед изглежда. Всъщност този проект е много по-сложен, отколкото си мислим, защото са твърде разнообразни превозните средства, които подвеждаме под него. И не трябва да се стремим към единно унифицирано решение а трябва да се придържаме към а, така нюансираните решения, предложени от комисията, за да откликнем на обществения интерес. А, нали, и инженерите се стараят, обаче те не могат да постигнат всичко без съпътстващи политически мерки, които ние също трябва да отчетем в своя проект. Очаквам този дух да се развие дискусията. Има ли колеги, които не са контрадокладчици и желаят да коментират? А, госпожа Ройтова, господин Мартинес. Първо госпожа Ройтова. Děkuji. Е, já jsem jenom chtěla požádat е, všechny. Благодаря. Искам да помоля всички докладчици по документа да разгледат техническия контрол. Не знам дали информацията е вярна, тъй като не съм специалист, но ми се струва, че няма взаимно признаване на техническия контрол е, за такъв тип превозни средства. Въпросът изглежда прекалено сложен. Много трудно е да се извърши технически контрол в мястото, където е регистрирано превозното средство. Аз се сблъсках с сходен проблем, когато внесох моят автомобил. Ако искам да му бъде извършен технически контрол или проверка, трябваше да се върна в моята страна. Много сложен е този въпрос за техническия контрол на подобни превозни средства в чужбина. Моля да го отчетете. По този въпрос има предложение на комисията. Колегите от комисията по транспорт се занимават с него. Така че искам да ви насоча към тях. Нашата комисия си има своята компетентност. Други колеги. Ако няма, господин Матиньо, имате думата. You, Chairman, and... Uh, благодаря. Добър ден на всички. Ще бъда кратък. Искам да благодаря на докладчика, на докладчите в Сянка за изказванията. В дискусията тази сутрин бяха обхванати основните въпроси, които ще послужат за основа на нашата работа през следните месеци. По въпросите, които бяха конкретно повдигнати, имам следните бележки. Първо, да потвърдя, че що се отнася до безопасността, в частност, но и не само по въпроса за предварителните спирачки и АБС. Ние много внимателно разглеждаме оценката на въздействието, извършваме анализ на наличната информация, включително и данните за ПТП-та в Европа. Тази информация не се намира лесно, доста е разпокъсана, не се извършва лесно анализ. Но нашия докладчик се опитва да намери точния баланс между абсолютната необходимост от по-висока безопасност и от друга страна, възможно на оптимални разходи за потребителите. Скуторите и мотопедите в градските среди даваме си сметка, че определено ще допренесат за движението и намаляването на задръстванията, но също така и за намаляване на емисиите от автотранспорта в градските зони. Това е елемент, който трябва да бъде взет предвид. Другото, което отчетохме е кои са технологиите, с които разполагаме. ABS, системата против блокиране, наистина е една от най-напредналите технологии. Има и други решения, които предлагат сходна полза с много по-малки разходи за някои видове продукти, и някои конкретни случаи. Екологичните аспекти напълно сме приели един амбициозен график, за разлика от друг тип е, превозни средства, коли или камиони, например, положението с мотоциклетите някакси изостава. Законодателството за коли и камиони непрекъснато се е развивало, но не е така за мотоциклетите. Нормативната уредба е по-стара от тази за автомобилите и камионите. Трябва да направим така, че постепенно да бъдат въведени сходни изисквания и за мотоциклетите. На последно място, господин председател, вие правилно казахте, че има редица въпроси – И по отношение на категорията превозни средства L, безопасността не е само технически аспект. Ние водим връзка с други колеги за издаването на средства за правоуправление, техническия контрол. Целта е да се допълни това предложение, което касае само типовото одобрение – стремежът е да се приведат в унисон тези най-различни мерки. Както правилно отбелязахте, техническият контрол не е въпрос от нашата компетентност. Но що се отнася до бордовата диагностика, ще направим така, че по-лесно да се прилага типовото одобрение за техническата част от подобно моторно превозно средство. Това също ще улесни и техническият контрол. Това искам да кажа в заключение. Бъдете сигурни, че ние се стремим към възможно най- голямо съответствие с други мерки, които се предприяти или се подготвят по линия на други нормативни актове. Благодаря, господин Матиньон, за това, че ни оказахте помощ по въпросите, свързани с техническите проверки. Господин Ванденкамп, искате ли да се изкажете в заключение или просто а, да а, ни запознаете с графика и с срещите с колеги от а, други комисии? Благодаря, господин председателю. Най-напред искам да благодаря на колегите контрадокладчици, които се изказаха много на място. Мисля, че е, документът, е, който ще бъде е, обсъден на 20 февруари, ще бъде изпълнен така с по-обилно съдържание и съм сигурен, че ще дойде на време. Няколко коментара. Първо по безопасността. Този въпрос е изключително важен. Техническите мерки могат да се развиват да напредват. Но не по-малко важно от тях е поведението на е, водача. На 8 февруари, вторник, след обед, има работна среща за мерките за безопасност на двигателите и на моторите мисля, че е редно контрадокладчиците да успеят да присъстват, за да участват. Господин председателю, имаше коментари за спирачните системи. Много сложна е темата. Ще се върнем на нея, ще се опитаме да постигнем необходимото равновесие. имам предвид казаното от колегите от групата на социал-демократите. Да, трябва да вместим и е, ограничените серии от произведени моторни и превозни средства. Що се отнася до външните разходи, това е огромна тема, включително и в Холандия. Аз като защитник на околната среда, се стремя да постигам необходимото равновесие. Нямам кола, имам мотоциклет и също така за по-дълги разстояния вземам влака. Наясно съм с проблемите с замърсяването. Мисля, че в градовете имат бъдеще електроциклетите. Помислете си за задръстванията в градовете. Ако имате електроциклети, електрически скутер, тук трябва да, да имаме представа за реалния обем, реалния мащаб на проблемите, за да знаем хората с такива превозни средства да знаем на какви проблеми те ще се е, натъкват. Значи в е, петък е, ще продължим работата. Можете да. Това. Ik, ik ben wel van plan om nog even met de Няколко коментара, показаното от госпожа Ройтова. Доктор Кок е колегата от Комисията по транспорта, който е докладчик за безопасността там има доста сериозна връзка с това, което ние тук говорим за системите ABS. Трябва да имаме цялостен подход. Одобрението на типа и безопасността трябва да падат към една и съща сфера. Това са коментарите ми за момент. Благодаря. Господин Ван Денкамп, искам за протокола да кажа следното. В момента плана ви е да имаме работен документ като основа на дискусията. На 28 февруари ще го очакваме. Нали така? Проект на доклад на 28 март тръгва към а, преводаческите а, служби 13 и 14 април обсъждане, а, гласуване в а, ИМКО а, през юни месец, на 5 юни. Надявам се, че това ще а, устрои производителите на зелени превозни средства, защото а, има предвидено посещение на Зелената седмица. А, значи, унгарското председателство в а, Будапешта а, ще а, вземе необходимите мерки за организиране на тези посещения. Всеки, който иска да участва, е добре да се заяви. Е, мисля, че тук е, ще очакваме становища от е, Комисията по транспорт. Там ще бъдат отразени някои от въпросите повдигнати от госпожа Ройтова за тестването. Ще имаме становище и от Комисията по околна среда. Много ви благодаря за тази е, дискусия. Очакваме е, по-нататъчната работа. Благодаря на господин Матиньон от комисията. И сега следващата точка от дневния ред. Госпожа Гепхарт има доклад е, за въвеждането на директивата за услугите. Доста полезна работа бе свършена там. Имаме някои изменения. Разисквани бяха компромиси на заседание на контрадокладчиците. Ще дам думата на госпожа Гебхарт и на контрадокладчиците е, след малко. Искам да е, благодаря на госпожа Мартин Прат е, от комисията, която сега отговаря за въвеждането на директивата за услугите. Искам и тя да се включи в дебата. Госпожа Хенслик, господин Люкегард, господин Камфър не е тук. Не го виждам. Аз съм тук. Госпожа Свенсон и е, госпожа Салвини не е тук. Значи, е, не всички контрадокладчици са тук, макар присъствието да е, е масово. Е, давам думата най-напред на е, госпожа Гебхарт. Благодаря, господин председател. Благодаря, скъпи колеги. Прилагането на директивата за услугите това се е, видя, вдъхнови някои от колегите ми да работят. Това е хубаво. В един технически доклад човек да получи около 80 изменения е нещо, което ме радва, нещо, което показва, че ние продължаваме да имаме голям интерес по темата като парламент. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество, тъй като ние, разбира се, имахме някои различни представи, това е съвсем нормално, включително и от политическа гледна точка, но не успяхме последната седмица в три особено важни тематични области да формулираме компромисни предложения, които са важни. Е, една от точките, с която искам да започна, ще започна всъщност с трите компромиса, Първата точка касаеше единните лица за контакт в точка 11, където става дума за достъпността на единните лица за контакти и качеството на доставчиците на услуги. Тук нямаше големи различия по съдържание, но имаше редица нови предложения за формулировка, предложения за резюмиране. Мисля, че намерихме една много добра формулировка, като включваме и няколко теми по предложение на либералите и НП. Правим предложения, които са от значение за бъдещата ни работа, а именно, що се отнася до единните, унифицираните лица за контакти, информацията, която следва да се предоставя и която не е предвидена в директивата за услугите, но е ясно, че държавите членки имат право да дават малко повече информация от предвидената в е, директивата за услугите. И тук става по-специално дума за това, да се предоставя информация, касаеща трудовото законодателство, финансите, т.е. ДДС и други области, които са от голямо значение, знаем. И не може да се предполага, че доставчиците на услуги предварително познават законодателството на държавите членки в тази област и затова е много полезно да се прави това. Ние казахме, че тук трябва да се предвиди подобрение, що се отнася до начина по който следва да работят тези унифицирани лица за контакти. Установихме в някои държави членки, че има потенциал за наваксване или необходимост и ние държим на това тези а, единни лица за контакти да не а, представляват просто един портал в интернет. За портала трябва да се крият хора, които предоставят информация, но не просто информация, а са полезни при, по отношение на всички формалности, които следва да се изпълнят. И това е от голямо значение, така че тези единни партньори наистина да работят. В тази връзка е много важен въпросът за езика. И между нас имаше спор какви езици или кои езици да се предлагат. Най-хубаво, разбира се, би било, ако всичките 23 езика се предложат, но не можем да изискваме това. Това би било свръхбреме за администрациите в държавите членки. Но все пак, според нас, трябва да се използват езици, които са разбираеми. е, сега, екзотични езици, като фински или гръцки, не са нещо, което а, с, така е широко разпространено като употреба в Европейския съюз, по-скоро английски, а, френски, немски, а иначе препоръчваме на държавите членки да а, също така да предлагат езика а, на а, съседната държава. Например, в Кейл да се предлага френски, а в Франкфурт на Одер полски, защото е много по-вероятно да има нужда от ползването на този език на непосредствено съседната държава. Ето това е в резюмиран вид компромисът на 11-те. В 11-та точка всъщност, извинете. В 12-та точка става дума отново за тези е, унифицирани е, лица за контакти. Тук ние е, констатирахме, а, казаха ни хора, които работят при лицата за контакти, че има много малко запитвания за сега. Е, трябва да имаме предвид, че инструментът е нов, трябва те първа да се разработи. Да не говорим, че има много доставчици на услуги, които изобщо не знаят, че съществуват тези звена или лица за контакти, така че задача на Европейския съюз е да проведе една информационна кампания, така че доставчиците на услуги действително да научат че е на лице тази възможност да се обърнат към тези е, лица за контакти, за да получат необходимата информация. Това са двете много важни точки, които в, според мен са най-важните в този доклад. Така че, действително, средствата, които предоставяме, които са предвидени за доставчиците на услуга, да могат да бъдат използвани по най-добрия начин, те да получат необходимата информация, за да не взимат погрешни решения, когато действат в определена държава членка. Защото това, което се опитваме да направим е упростяване на правото в държавите членки и това е втората точка, която имаме тук. Третият компромис беше най-трудният това се показа и в измененията. Разногласията между отделните политически групи тук бяха много силни. Тук ставаше дума за темата обхват на директивата, но и тук успяхме да постигнем разумна разпоредба, защото действително нещата изглеждат така и тук съм много благодарна на госпожа Ханслик и господин Лекегард за наистина положителното сътрудничество. И двете страни, или по-скоро и трите страни, отстъпиха по-малко. В крайна сметка се получи един добър компромис и аз току-що казах на госпожа Ханслик, че е, мога да приема и последното и предложение за изменение. Има, разбира се, и това така ми е докладвано многократно, в, много, в някои страни, не на всички, но в някои страни а, е имало дискусии за дефиницията на а, социалните доставчици на услуги. Тук имахме най-много трудности, но формулировката, която намерихме, включва този аспект и смятам, че това е формулировка, която е много положителна, за което благодаря. Благодаря за това, че успяхме миналата седмица да намерим този текст. В началото си мислех, че няма да успеем и ще се наложи да гласуване. Не, че това щеше да е проблем, но според мен е добре специално по техническите въпроси да нямаме такива спорове. Що се отнася до измененията, които се предлагат, много са. Не мога да. Нямам време сега да навлизам в детайл. Мога да се съглася с повечето от тях, няма проблеми. Има няколко обаче, за които трябва да кажа, че не мога да подкрепя. тях бих искала да ги обсъдя. Първата поправка, с която не мога да се съглася, е номер 13 от господин Кофан, защото неговото изменение, според мен, е, не е на подходящото място. Във втора точка не става дума за въпроси на оценка, за административно сътрудничество и не за административно сътрудничество, докато неговата поправка се отнася по-скоро до именно до административно сътрудничество. Второто изменение, с което имам проблем е номер 22 на господин Карас. Не мога да се съглася с него. Утре ако правилно съм разбрала, по време на заседанието на координаторите ще вземем решение за възлагане на изследване точно за тази система на оценяване. И мисля, че не е добре, преди да изчакаме резултатите от това изследване, да кажем, че това системати... тази систематична оценка е абсолютно положителна, добра. Защото това беше нещо, което ние като парламент не искахме, но го включихме компромисно в директивата, защото държавите членки го искаха. това отношение има различия, разногласия и решихме, че ще разгледаме нещата по-внимателно, за да изразим своето мнение като парламент. Ще трябва да обсъдим по-подробно нещата. Част от тази тема е и темата за таблиците на съответствие. Не искам да включвам тази тема тук в доклада, защото е налице необходимост просто по-внимателно да се вгледаме във въпроса и да видим необходимо ли е това или не. Не мога да се съглася с изменение 31 на господин Лекегард. Господин Лекегард, тук става дума за това, че вие предлагате насоки за член 20 алинея 2. Насоки за прилагането които да бъдат разработени от Европейския съюз. Искам да ви припомня, че ние като Европейски парламент успяхме да прокараме това Европейската комисия да няма право да издава насоки, инструкции за прилагане на тази директива за услугите. И това е именно противоречие Именно поради това Европейската комисия издаде този наръчник, който не е правно задължаващ, за разлика от насоките. И това е причината, поради която ние не можем да изискваме от Европейската комисия да издава такива насоки или инструкции. И това ще бъде много противоречиво, ако поискаме сега това. Малкъм, твоето изменение 38, е просто не можах да го разбера. Може би ще ми обясниш още веднъж, ще ми разкажеш какво имаш предвид. Аз бях написала, подчертава, че социалният, социалните партньори участват или трябва да участват при създаването на единните лица за контакти, а ти казваш, трябва да се добави и економическите или стопанските а, съюзи и асоциации. За мен, за мен те са част от социалните партньори, защото социалните партньори са работодатели и работници от друга страна и затова не е необходимо да се вписва тази добавка. Ако се допълва текста, трябва да се изредят всички социални партньори. Аз казах, обаче няма да правим това. Това е задача на социалните партньори. Може би можеш да оттеглиш изменението си, защото за мен то е излишно. Това просто като пояснение. Продължавам. Както казах, вече изреждам само тези изменения, с които имам проблем. Има много, с които нямам проблем. Мартин, има още едно изменение, което не мога да подкрепя. Номер 69. Идеята е добра. Може би бихме могли още веднъж да обсъдим, да си помислим да направим нещо за пленарното заседание, но това с което имам проблем. Аз съм за електронна идентификация и е, това, което обаче намирам проблема, за проблематично е да вписваме в текста, че предприемачите следва да използват собствени средства за идентификация. Не знам точно как може да се приложи това на практика, ако при се обръщате към единен партньор за контакти при идентификацията и се позволява използване на собствени средства, как тези унифицирани партньори, лица за връзка, да знаят, че не е допусната злоупотреба от някой. Съжалявам, че не видях по-рано тази поправка, иначе миналата седмица, когато се срещнахме, щях да го обсъдя. Моля да помислим за нова формулировка за пленарна зала, така че този проблем, който виждам тук, да не е включен. Това е нещо, което. Това е което мога да направя като отстъпка и като обещание, иначе ще трябва да гласувам против това предлагано изменение. Сега по изменение 70. Съгласна съм с първата част. Мартен, би било хубаво, ако е, можем да залечим последната част, а именно как може да се използва директивата за командироване на работници. Ние изрично извадихме от директивата за услугите е, директивата за командироване на работници не бива да я включваме тук отново под някаква форма, защото иначе може да се разрази неподходяща дискусия. Ако искаме да включим по някакъв начин директивата за командироване, трябва да се проведе една отделна дискусия, но за мен това е проблематично и аз е, бих включила съответното изменение без този пример обаче. Просто за мен това е проблематично, защото то е в противоречие с онова, което ние като парламент взехме а, като решение в рамките на а, директивата за услугите, а именно да извадим изцяло от обхвата и на приложение директивата за командироване. Това бе накратко всичко, което исках да кажа. А, има и няколко изменения от господин Мельцер, само че той не е тук които не мога да приема, защото те означават релативиране на директивата за услугите, а ние не искаме това. Ние искаме да създаваме положителна политика за гражданите и за един съвместен пазар в Европейския съюз и мисля, че трябва да запазим тази линия, а не а, да включваме а, е, национални елементи. Това не съответства на а, е, линията, която считам за правилна. Благодаря. А иначе останалите неща мога като цяло да подкрепя. Съгласна съм с тях. Е, в момента извадих само тези точки, с които имам проблем и смятам, че по тях може да се дискутира. Uh, uh, um, Благодаря, госпожо Гепхарт. Хубаво е, че има толкова интерес към темата, който показва колко важно е да имаме доклади за изпълнението на дадена директива. Хубаво е, че ясно показваме волята на нашата комисия за постигането на успех по отношение на това законодателство. Госпожа Хансле, господин Люкагард, докладчите в сянка ще вземе думата. Аз също ще отговоря на въпроса, който ми зададохте. След това госпожа Вайлер и други членове на комисията има ли желаящи? Госпожа Ханслик първа. Благодаря. Дами и господа, искам сърдечно на благодаря на Евелин, и останалите докладчици в сянка за доброто сътрудничество. Искам да ви благодаря за откритостта и желанието за търсене на компромиси. Всички сме съгласни, че тази директива е един от най-важните нормативни актове, който е от огромно значение за доставчиците на услуга и за бизнеса в Европа. Радвам се, че тя е приложена в почти всички държави членки. Австрия и Люксембург с изключенията, които по политически причини още не са предложили тази директива. Но в във всичките останали 25 държави членки е отбелязан съществен напредък по изпълнението на тази директива, който доказва, което казах в началото, че тази директива е много необходима за бизнеса, доставчиците на услуги, за да могат те да работят както трябва на европейския пазар. Съгласна съм с всичките компромисни варианти, предложени от Евелин. Водихме спор по член 18, наистина. На първо време изглеждаше, че нямаше да намерим пресечна точка на интересите, но искам да благодаря на Евелин за предложението и за готовността и да погледне от друг ъгъл на член 18 да приеме компромиса, който разработих с моя колега. Благодаря ви, компромисът е много добър и всички политически групи ще могат да го подкрепят. Аз и моята група абсолютно сме съгласни за идеята за единни точки или лица за контакт. Само, че може да се осигури по-добра работа на тези лица за контакти. Просветните кампании в държавите членки са много важни. Дори това, което знам от разговори с бизнеса в Польша, знам, че има липса на информираност. И Именно единното лице за контакт е мястото, където човек може да набере информация. Човек, който иска да развива бизнес в друга държава членка, може да се обърне към лицето за контакти, да получи информация. Съгласен съм, че и Европейската комисия, и държавите членки трябва да проведат просветителска кампания. Много важно е доставците на услуги да знаят, че има такава възможност. Езиците – Много хубаво е лицето за контакта да използва не само езика на съответната държава членка, но и езика на следните държави членки. Това е добре в контекста на трансграничното сътрудничество. В заключение, готова съм да подкрепя вашите компромисни варианти, доволна съм от работата. Това е което мога да кажа в качеството си на докладчик Сянка. Искам да благодаря на Евелин, но останалите колеги за доброто сътрудничество. Надявам се, че доклада ще допринесе за още по-доброто предлагане на директивата за услугите, която е много важна. Тя е и наше отроче, така да се каже, защото нашата комисия работи по нея. Благодаря на Евелин, благодаря и на всички колеги. Благодаря за положителния отзвук. Господин Лохегард, имаше редица въпроси към вас. Така мисля. Първо искам да благодаря за чудесното сътрудничество с докладчика и докладчиците в Сянка. Трябва да я поздравя за добрия проект доклад. Вие поехте много добра водеща роля по време на преговорите. Аз много положително се изненадах от това, че постигнах споразумение по толкова спорни политически въпроси. А сега, по вашите забележки, свързани с различни изменения. Изменение 31. Мисля, че него визирахте. Мога да приема да се заличи изречението, че комисията дава насоки през 2011 мисля, че това беше с която имахте проблем. Мога да приема да се залича този текст. Това предлагам като компромис. Шестдесет и девето. Yeah. Um, you said it was a good idea. Казахте, че може би трябва да помислим върху текста отново. Можем да запишем. Приканваме комисията да извърши оценка на вариантите или възможностите. Това ще се реши ли проблема? Това е едно от възможните решения. 70-то изменение, мисля, че него го споменахте. Искам да подчертая, че искам... Значи, вие визирахте последното изречение. Първата му част гласи информационната система за вътрешния пазар да се използва за други съответни директиви. Това мога да го приема. Но се визира после това конкретно една директива. Може да заличим изрично споменаване на една директива. Това предлагам като компромис. Другото мога да го приема. Това, което имам по конкретните изменения и казаното по тях, а сега по различните предложения. Мога да кажа, че АЛДЕ подкрепа почти всички компромисни изменения и мнозинството от другите изменения. Благодаря. Благодаря, господин Люкегард. Само няколко думи от мен. Първо, в отговор на казаното по изменение 38. Внесъл съм го, защото зная от практическа гледна точка, че вече има много търговски камери на регионално ниво, които вече участват е, даване на информация на предприятията за директивата за услугите. Мисля, че на регионално ниво всъщност е, те е, осъществяват и част от функциите на е, звената за контакт. Всъщност, стопанските камери, търговските камери доста голяма дейност развиват. Разбира се, съгласен съм, че всички економически оператори трябва да имат отношение, включително у нези, държ... в тези държави, с които имаме споразумение за асоцииране. В Австрия знаем, че камерите на място участват е, в е, развиването на тази дейност. Сега аз не съм особен привърженик. Е, няма да отстоям това изменение. Може би не му е и тук мястото. По въпроса на господин Лукегард. Знаем, че комисията в момента преразглежда директивата за електронния подпис с цел установяване на единно авторизиране. Така ще има уеднаквяване на практиката за електронния подпис. И може би там е, е по-уместно да внесем тези изменения. Много трудно е да се осигури взаимно е, признаване на различните електронни подписи в различните държави членки. Нямаме единна платформа за електронния подпис все още. Към това трябва да се стремим, защото това ще стимулира хората да използват електронен подпис. По информационната система за вътрешния пазар господин Лъкегард е прав, че това не е проблематика ограничена до директивата за услугите. Тук става дума и за взаимно признаване на професионалната квалификация и правоспособността. Наистина, тук говорим а, за един механизъм, който има своето приложно поле извън директивата за услугите. В четвъртък ще имаме конференция. Комисията я организира за функционирането на информационната система за вътрешния пазар в светлината на директивата за услугите. Нуждай се от подкрепа тази инициатива, защото има голямо значение. И много е важно да окажем политическа подкрепа и на държавите членки. Те трябва да снабдят с необходимите ресурси тези системи. Системите трябва да бъдат добре финансирани, обезпечени с ресурси, за да могат да функционират добре. По взаимното признаване или анализа от партньори, партньорските анализи, Може би трябва да предвидим включване на тези елементи, е, както и е, съображенията да вземем предвид, свързани е, с така отражението им върху единния пазар. Но не знам дали мястото не е в акта за единния пазар. Благодаря много за вашето участие. Благодаря за отношението ви към измененията, защото в този доклад доста опит е обобщен. Госпожа Вайлер и госпожа Тайлер. Госпожа Тайлер също е, поиска да се изкаже. Те стоят една до друга днес. Първо госпожа Вайлер. Благодаря, господин председателю. Искам да се спра на един въпрос. За мен беше е, много уместно сега да се изкаже, защото и вие засегнахте този въпрос. А е, сега тук няма толкова изненади за мен. Аз участвам в разисквания от първия ден, когато директивата бе приета, ние призовахме е, за е, обхватна разяснителна кампания от страна на комисията и държавите членки. Сега пак за същото призоваваме. Какво е станало през годините от тогава до сега? Е, според мен има групи, и това е ясно, групи, които са пряко засегнати или, продъл... или проявяват пряк интерес. Например, търговските камери в Германия, занаячийските отрасли в Германия. Е, но правителствата би трябвало тези кампании да ги провеждат, а не ги провеждат. От политическа гледна точка това е изключително важно. В Германия, във Франция и в други държави преди 2-3 години спомнете си какво стана. И за това е, ми се струва, че е смислено, ако бъде проведена обща кампания за отражението на цялата тази уредба, за идеите и смисъла на вътрешния пазар. Мисля, че комисията трябва да бъде двигател тук също, а не да оставя всичко в ръцете на държавите членки. Вижте през последните 2-3 години какво става в Польша. Имаше голяма разяснителна работа, но в Германия само от търговските камери, стопанските камери обучават собствените си хора. Това е хубаво, но не е достатъчно. Мисля, че сте разочаровани, защото държавите членки не водят а, такива разяснителни а, дейности. А, и това въжи и за моя министр. Госпожа Тайлер, благодаря господин а, председател, благодаря на Евлин за усилената и работа, за бележките на преждеговорившите. Вземайки повод а, от казаното от колегата до мен, положително е, че анализираме тези въпроси. Е, много важно е, е, като приемем нормативен акт, да видим как функционира и да предложим необходимите изменения. Трябва да се види кои са добрите примери от практика, кое в какъв контекст работи. Е, да, обменът на добри примери от, практика, допринася, от практиката допринася за функционирането на единния пазар. През 2006 година никой не би предвидил от нас глобалната финансова криза, този акт ни се струваше потенциален двигател на економиката в държавите членки. А сега има много големи бюджетни съкръщения в различните държави членки. Затова е добре да се дава информация, да се оказва натиск върху държавите членки, да не съкръщават средствата за единните звена за контакт, защото това подпомага предприятията да създадат подобни бизнес модели, економически модели, а това допринася за създаване на работни места и за развитие на економиката. Мисля, че на срещата в четвъртък ще чуем как функционира информационната система за вътрешния пазар. Евлин каза, че тя функционира, но е важно да чуем отзиви като комисия за реалното функциониране. Ние говорим за подписи и прочее, но ако са сериозни а, намеренията ни, ако искаме да направим цифров дневен ред за Европа, а нямаме необходимата цифра инфраструктура, как ще направим функциониращ този цифров дневен ред? Как ще го приложим? Затова е необходимо да се натоварим с задълженията, които проистичат от всички тези инициативи. И имаме дух на сътрудничество в нашата комисия. Точно от това се нуждаем, за да е, тласнем напред функционирането на директивата за услугите и е, да й помогнем да допринесе за създаването на работни места. Е, благодаря, госпожа Тайлер. На някои от вашите въпроси конференцията в четвъртък ще даде отговор. Сега господин Мартин, госпожа Мартин Прат може би да вземе думата за някои заключителни бележки. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко. Мисля, че за нас на този етап най-важно е да благодарим на парламента за прекрасната му работа. Искаме да подчертаем колко са полезни подобни доклади. В миналото често пъти в различни преговори парламентът и комисията са забравили какво става на практика с директивата, която обсъждат. Това не можем да си го позволим повече, иначе хората напълно ще изгубят доверие към нас. Ако 3-4 години след приемането на директивата не знаем как тя функционира, доверието към нас се губи. А, това е още по-важно с оглед на такъв важен акт, като директивата за услугите. Затова Докладът на госпожа Гепхарт съдържа някои елементи на натиск, предложения, които са изключително полезни. Говорим за единните звена за контакт. Да, само ако продължавате да оказвате натиск върху държавите членки, ще останат е, действащи тези единни звена за контакт, като е, национални а, е, звена, центрове за електронно управление. Те ще намалят бюрокрацията, а, е, ще улеснят и гражданите, и потребителите, и предприятията, и ще улеснят контактите в презграничен план. Още много работа предстои да се свърши, за да се гарантира признаването на електронни подписи, за признаване на електронната идентификация. Това е все много важно. Работим по тези въпроси. Електронни единните звена за контакт имат своите функции в идентификацията и за това не бива да забравяме колко важно е да работим с държавите членки. Комуникацията. Този въпрос също бе засегнат. Необходимо е да продължим оказване на натиск върху държавите членки. Комисията продължава максимално да полага усилия и ще продължим да го правим. Правим брошури, превеждаме информация на всички официални езици, правим видеоматериали, за да утвърждаваме модела на единните звена за контакт. Е, имаме много материали, които държавите членки могат да използват. За потребителите на едините звена за контакт информация обаче най-достъпно може да се разпространя национално, регионално и местно равнище. За това не бива да ослабваме натиска върху държавите членки. Трудно е с бюджетите на държавите членки. Разбира се, това трябва да го имаме предвид, но следва да настояваме на функционирането на тези едини звена за контакт, иначе става безполезно съществуването на директивата. Друг фронт, върху който оказвате натиск и ние сме благодарни, е сферата на административното сътрудничество. Защо? Защото ако е, отслабим усилията, полагани за обучение на държавните служители е, за е, потребителите на този механизъм, е, на сътрудничество на местно ниво, диалогът няма да бъде така ползотворен, както би могъл да бъде при презгранично предлагане на услуги и при контролиране на качеството на стоките и услугите. Затова е, са много полезни посланията в този дух в доклада на парламента. Мисля, че комисията единствено може да благодари на парламента за положителната градивна работа. Надявам се, че ще продължите да оказвате натиск, защото все още не сме свършили работата си до край. Благодаря. Благодаря. Мисля да запитам Евелин, иска ли да каже нещо, за да е, така обобщим дискусията преди гласуването утре. Благодаря. Няколко коментара. На първо място, мисля, че е важно ние като Европейски парламент наистина да гледаме сериозно на нашата работа. И точно при директивата за услугите сме особено задължени, защото ние а, бяхме унези, които обърнаха а, наопаки предложението на съвета, първоначалното предложение и в крайна сметка направихме нещо разумно и нашето предложение бе прието от съвета на министрите. Затова е, е хубаво да видим а, е, конкретно в детайл какво правят държавите членки при прилагането на тази директива и мисля, че това е задължение, което имаме в тази връзка. Искам да благодаря на всички за изказванията. Ще седна още веднъж с е, господин Якегард за измененията. Може би ще стигнем до някакъв някакво решение до а, утре. Още веднъж благодаря на Барбара за пледуарията, за информацията. А, това е а, проблем че държавите членки явно нямат желание да проведат истинска информационна кампания. Но има един проблем и искам да го кажа на ЕНП. Е, НП тогава не приветства моята идея в миналото да се погрижим за това да осигурим координация на единните звена за контакти или лица за контакти. На съпротива се натъкна моето предложение тогава от страна на НП и либералите, но мисля, че днес се вижда, че идеята ми не е била чак толкова лоша ми, много съжалявам, че тогава не можах да се наложа по този въпрос, но имаше тогава други точки, които ми бяха по-важни и затова отстъпих специално а, в това отношение. Катрин, защо а, а, структурите тези всъщност е, единни звена за контакт не са изградени както трябва, е хубав въпрос и трябва да попитаме държавите членки и ние като е, Европейски парламент наистина много трябва да настояваме и, и е, да не отстъпваме докато не получим отговор на въпроса и докато не видим нещата на място. В това отношение имаше и най-много изменения, защото това е наистина ядрото на директивата за услугите ние наистина успяхме да прокараме целта на директивата. Тоест правото на държавата, в която се работи, в която се предоставят услугите, трябва да бъде уважавано и спазвано, но и а, предприемачите съответно от своя страна трябва да имат информация от държавата членка, за да знаят на какво имат право и какви задължения имат. Това бе едно от най-важните изменения което бяхме предложили, да имаме наистина добри, надежни лица за контакти, за да има баланс. Съжалявам, че пресрочих времето си, но когато говоря за директивата за услугите, просто не мога да се спра. Well, for... Споделяме вашия ентусиазъм. Нямам нищо против това. Хубаво е, че госпожа Мартин Прат също смята, че трябва да се подчертае на държавите членки колко важен е този въпрос. Съгласен с госпожа Талер, че във времена на слаб економически растеж основен приоритет са възможностите за инвестиране в растеж на економиката. Сега ще отстъпя на моя колега председателския пост. последващите две точки. Аз ще се върна само накрая, за да закрия заседанието. гласуване. Grazie Malcolm, io inizierei questa seconda parte. Благодаря. Ще ръководя тази втора част на днешното предиобедно заседание. Продължаваме с, с Зелената книга за корпоративното управление в финансовите институции. Имаше редица причини тук, поради които в последния момент тази точка бе включена в дневния ред. Е, докладът на колегата Карас все още не е преведен на всички езици и през обедната почивка ще бъдат раздадени а, е, преводите на останалите езици. Давам веднага думата на Отмар Карас, за да може да представи своя доклад. Госпожо председател, а, е, добре дошла на председателското място. А, към моите колеги, както вече бе казано, ние се занимаваме с едно становище на комисията ИМКО за корпоративното управление в финансовите институции и политиките на заплащане. Водещата комисия е ЕКОН. Аз за това съм се опитал да внеса някои изменения в ЕКОН, е, които, неща по които сме постигнали консенсус в рамките на становището. Така че да се опитаме е, от двете страни да активно да прокараме свои становища. Ние се занимаваме с едно становище и основното послание на становището, според мен, е, че финансовата криза е, разкри доста големи слабости в управлението на финансовите институции неефективно прилагане на принципите за управление, за общо управление. Надзорните съвети, акционерите, менеджмента на финансовите институции трябва да бъдат по-силно задължени. Нуждаем се от по-голямо осъзнаване на риска и съзнание за риска, трябва да обострим вниманието на акционерите за наличието на риск. Нуждаем се от ефективни системи за управление с контролни и компенсаторни механизми. Аз съм за приложими, но правно задължителни разпоредби. В становището, което някои от вас вече са прочели народния си език, а други на английски, предложението се концентрира върху седем точки. На първо място въпросът за пропорционалността на разпоредбите, т.е. взимане в предвид вида на финансовия институт, дали става дума за инвестиционна банка, за банка за частни клиенти, взимане предвид размера а, и бизнес модела на съответната финансова институция. Така, например, в свързани а, предприятия и фирми е смислено а, управителния съвет да има съответен мандат за надзор и в дъщерни предприятия, така че да упражнява контрол и да се постига, да се дава съответен принос за координация на дейността в целия концерн. На второ място, надзорният съвет участва в решение. Това е спорна точка. Необходимо е той да представлява не само в краткосрочен аспект интересите на акционерите, а и да взема предвид е, интересите на финансовата институция и в дългосрочен аспект. На трето място, ние се нуждаем от силни мерки на ниво Европейски съюз, за да се предотвратяват конфликти на интереси. Какво означава това? упражняването на несъвместими функции или дейности, като например инвестиционни е, съвети, при същевременно е, участие в менеджмента или управление на средства са дейности, които трябва да са разделени. Съществуването на е, търговски взаимоотношения а, трябва да бъдат също уредени, конфликтите на интереси трябва да бъдат избягвани. И тук става дума за ясни, единни за цяла Европа разпоредби. Четвърта точка в становището е фактът, че управителния съвет и надзорния съвет трябва да отговарят за коректното прилагане на разпоредбите за корпоративното управление – на пето място. Управлението на риска е една от ключовите роли в корпоративното управление, което участващите в управлението на риска а, страни често не разбират правилно значението на риска и за това трябва да бъде подсилен надзорът на риска. Предложението е в всеки надзорен съвет задължително да се създадат а, комитети за риска. Следваща точка. Инвеститорите трябва да бъдат ангажирани в диалога с финансовите институции, така че да се гарантира интерес за правилата за корпоративно управление и да се гарантира дългосрочното благосъстояние на финансовия институт. Устойчивостта на финансовите институции трябва да бъде насърчавана и инвеститорите трябва да се придържат на модели за, на добри практики. Последната ми точка в това становище е, е препратката към а, е, CRD3, където сме уредили въпроса на политиката на заплащане и както вече обръзнахме внимание на това, е, при инвестиционните фондове трябва да се включат съответните разпоредби за бонусите. И тук при правилата за корпоративно управление трябва да се направи съответна препратка към правилата за заплащане CRD3. Това са седемте точки от становището, които предлагам. Какъв е графикът? Днес да, да се получи от всички а, членове а, становището на родния им език и на 28 февруари да гласуваме. Благодаря ви, моля за коментари, реакции и също времено обаче за подкрепа. Благодаря. Благодаря, господин Карас. Доплаче се в сянка. Госпожа Вайлер е първа. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин а, Карас. Аз току-що преди, всъщност преди 10 минути получих превода на немски. Тематиката обаче не е толкова сложна, така че вече успях да видя какво искате и какво предлагате и в английската версия. Това, което току-що изнесохте устно пред нас, на, го споделям на 100%. Но честно ще ви кажа, че аз не смятам, че това, което вие казахте току-що устно, е отразено в писмените ви предложения, защото те са много неясни. Глаголите, които използвате, вие сте на мнение, вие изисквате, вие подчертавате и така нататък. Това, което току-що казахте, че искате нещо практически приложимо и нещо, което да е задължително от правна гледна точка, не мога да кажа, че задължително го намирам в писмения документ. Ако обаче държите на това, че искате да направите нещо правно обвързващо, тогава може би ще намерим консенсус в предлаганите изменения. Принципно проблем ще бъде това, че закъсняваме с някои точки. Както вече знам от комисията, по економическата комисия, ние вече имаме директивата за собствения капитал, където има разпоредби за бонусите, имаме закони вече в Германия, имаме съответни закони, които приехме наскоро за надзорните съвети. Знам, че в Обединеното кралство се направи нещо по въпроса за бонусите. Тоест това, че ние дискутираме сега зелена книга, представлява само по себе си закъснение с две години. Зелена книга, при това, която засяга и касае най-вече финансовите институции, а не други предприятия. Смятам, че това е прекалено голямо закъснение. Принципно съм на мнение, че трябва да подчертаем още веднъж, че в миналото е имало много погрешни стимули. Погрешни е, стимули не само на менеджерско ниво в големи предприятия, но и на други места. Чела съм, например, че определени съюзи са на мнение, че нещата трябва да се оставят само на най-високо равнище. Знаем, че това не е така. Знаем обаче, че бонуси са изплащани на доста нива, поне в Германия и в Австрия. И това трябва да се вземе предвид. Онова, което ми липсва по съдържание, отразено в становището, са потребностите на потребителите. И аз мисля подобно на вас, че и във вашата комисия това трябва да се спомене, потребителите са, бяха доста отрицателно засегнати, а, що се отнася до предоставянето на финансови услуги през последните години. Това е по отношение на основните точки. Иначе съм съгласна като цяло, но предложението за а, економическата комисия трябва да бъде малко по-конкретно и по-ясно. Благодаря. Ако няма други докладчици в сянка в залата, думата имат останалите колеги. Господин Дион първи. Благодаря. Определено смятам, че становището на госпожа Карас е добро. Споделям наблюдението на Барбара Вайлер – че има редица въпроси, които могат да се подобрят. Но аз съм доволен от принципната посока. Моите изменения касаят четири въпроса. Първо, имам обща забележка в началото. Увода така е, че е добър, но трябва според мен да се отрази, че финансовите институции също се отразяват върху позицията на данъкоплатеца. Данъкоплатеца трябва да плаща за всичко. Това е въпрос с големи социални измерения. На второ място, не се споменава ролята на външните аудитори, а тя е спомената в Зелената книга на комисията. Независимостта на тези външни аудитори е също много важен въпрос, който може да бъде подчертан и в контекста на нашата комисия. Трето, не се споменава ролята на работниците, която не може да бъде пренебрегната. Хубаво е да се отчете и тяхната роля в процеса на взимане на решения. На четвърто място, доволен съм отказаното от госпожа Вайлер за бонусите. Наистина има и други инициативи. Тук препратките са доста интересни. Това е доста оживен въпрос. В Великобритания мисля, че министра на финансите каза, че не иска да отиде прекалено далеч, защото се съберат прекалено много парични средства. Това не го разбирам. Това не е никаква причина да не предприемем нещо срещу бонусите, които водят до голямо социално недоволство. Виждаме, че Дълговете растат, а и бонусите също растат, така че трябва категорично да се реши и този проблем. Госпожа Стайлер. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика. Съгласна съм с колегите, това е добра изходна позиция. Искам да благодаря на докладчика господин Карас. Относно неговите забележки, някои от тях са свързани с взаимовръзката между финансовите институции и необходимостта от по-добро корпоративно управление. Правим впечатление следното. Преди кризата много от финансовите организации преследваха политика на корпоративна социална отговорност. Въпросът ми е защо толкова се провалиха с корпоративното управление? Кои бяха основните проблеми? Ние сме вършили много работа в парламента по въпроса за корпоративната социална отговорност и така стигаме до структурните и културните различия между различните държави. И точка трета. Заинтересованите страни, акционерите, притежателите на дялове. Това е основен въпрос. Кой има интерес в една организация? Акционерите или широката общественост, заинтересована общественост? Трябва да видим е, кои интереси ръководят даден стопански субект. Дългосрочният интерес. А, наистина проблемите се дължаха най-вече на факта, че се обръща внимание на краткосрочния интерес, а не на дългосрочния интерес. Друг важен въпрос – бонусите и възнаграждението – Имаше една статия, в която се показва как се променят нещата. Някои от банките преследват дългосрочен подход спрямо възнаграждението. Това е въпрос, на който трябва да обърнем внимание. Да мислим дългосрочно, а не краткосрочно. Но това изисква и промена в културните нагласи. Финансовата система е взаимосвързана. И както каза докладчика, колкото повече капитал притежават е, стопанските субекти, толкова по-малко риск има. Аз имам връзка с една компания в Шотландия, RBA. Акционерите гласуваха поглъщани от ABN AMRO. Обаче се оказа, че банката фалира, и се наложи намеса на държавата. Както виждате, банките са толкова взаимно свързани, проблем в една банка води до проблеми в другите. В Шотландия даже се твърди, че вече нямаме банков сектор. И на фона на всичко това въпросът за корпоративното управление е придобива все по-голямо значение – Данакоплаците, данакоплаците плащат е, за тези проблеми. Седма точка. Най-добрите практики. Международният съд на най-добрите практики. От кой ще бъде създаден той? Нещо теоретично ли е? Пета точка. Балансът между половете в управителните съвети. Много малко е присъствието на жени в управителните съвети в Европа. Говори се за въвеждането на правно задължение. Питам се какво мислят колегите по този въпрос. Мисля, че казах достатъчно така или иначе. Благодаря. Благодаря. Имаме проблем с времето. Изоставаме с половин час от графика. Имаме още два доклада за обсъждане. Ще ви помоля да се изказвате по-кратко. Господин Фокс. Благодаря, госпожа председател. Аз съм докладчик от Комисията по економически въпроси по този доклад. Дойдох да изслушам мнението на колегите. Искам да благодаря на господин Караш за неговото становище. Искам да благодаря и на останалите колеги за техния принос. Господин Дион повдигна важен въпрос. Каза, ние сме тук да защитаваме данакоплаците. Ако една нормална фирма фалира, това е тъжно. Служителите остават без работа, но в крайна сметка накоплаците не страда. Тези финансови институции са особен случай. Много важно е държавите членки Европейският съюз да следят начина по който се управляват тези организации, защото ако нещо се обърка, да накоплаците плащат. В момент, когато имаме бюджетни съкрещения в целия Европейски съюз, в момента, в който се случва всичко това, да накоплаците се питат, защо ние спасяваме банките, в момент, който се урязват публичните услуги. За да се запази доверието на гласоподателя, трябва да обърнем сериозно внимание на този проблем. Не използваме пари на дънакоплатеца за даден сектор. В Великобритания сме гледали спада на минното дело, стоманодобива и така нататък. Ако ще се дават пари от дънакоплатеца, тези институции трябва да се държат отговорно. Много ми е интересно да чуя какво ще кажат колегите. Благодаря. Благодаря. Господин Фокс. Доктор Ердген от Генерална дирекция Вътрешен пазар в комисията. Благодаря за ценните ви становища. По повдигнатия въпрос за закъснението, че може би е късно, тъй като доста държави членки вече са въвели изискванията и са предприели съответни действия, трябва да кажем, че е, определени действия е, изискват радикална промяна на нагласите и поведението и за това е, е необходимо повече време. За това изготвихме втора зелена книга. И с нея ще се опитаме да съберем становища по тези въпроси, които вие поставихте извънредно интересни. Включително за състава на управителните съвети, равнопоставеното представене в тях на мъжете и жените. Въпросът за контрола върху съвета тази втора зелена книга е, ще е, се опитаме да изясним и въпроса за ангажиментите на акционерите. И ясно е, че трябва да намерим е, стимули за преминаване от краткосрочни съображения към дългосрочни такива. За превръщане на мисленето в краткосрочен план в мислене в дългосрочен план. Е, в момента изготвяме проекти и за това бих казал не е късно, е, поради което всичките ви ценни бележки могат да бъдат е, взети предвид. Надяваме се, че нашия проект, който ще бъде евентуално готов до юни месец, ще бъде полезен. Председателят благодаря на комисията за изказването. Сега господин Карас, докладчик. Да, госпожо председател, уважаеми колеги, много ви благодаря за толкова конкретните а, допълващи предложения, същевременно и за а, изразената подкрепа. Продължавам да държа на това, че формулировката трябва да звучи по-задължително. Във всеки случай във втора точка трябва да включим и потребителите. На трето място А, аз мятам, че този доклад е предложение, идея. Не се нуждаем от нов анализ. Анализът, що се отнася до а, причините, вече бе а, представен в отделните комисии. Това, което е важно е да се каже с кое се закъснява. Фактът, че се представя тази зелена книга, означава желание за постигане на допълнително развитие и концентрацията тук е свързана с надзорните съвети, а, при нас също потребителите и клиентите и върху това трябва конкретно да се спрем. Въпросът за регламентацията на бонусите, за щастие това е нещо, а, което сме предложили и а, сме а, казали, че то трябва да се доразвие в държавите членки, но не навсякъде. Въпросът е каква роля играят надзорните съвети тук. Включително и надолу по веригата. Радвам се на всякакви изменения и а, ще се радвам да ми да бъде дадена възможността да ги обединя, да засилим а, въздействието на тези точки, да ги разширим, да ги допълним там, където е необходимо. време обаче да не дублираме основния доклад. И аз моля а, докладчика от ЕКОН да приеме предложенията на ИМКО. Благодаря ви много, че сте тук днес и присъствате. Благодаря, господин Карас. Няколко думи за сроковете. Мисля, че те са определени вече. 9 февруари на обяд изменения, 28 февруари разглеждане на измененията и гласуване в ИМКО, 16 март гласуване в економическата комисия, гласуване в пленарно заседание април. Господин Карас, устроива ли ви този график? Виждам, че отговорът е да. Следващата точка. Бъдеще на обществените услуги от общ интерес. Господин Абад е, е наш докладчик. Благодаря, господ, госпожо председател. Да, този доклад за общо полезните социални услуги е предмет на голямо съгласуване между колегите и е, контрадокладчиците. Ние обменяхме становища. Подходът ни трябва да бъде прагматичен, за да преодолеем определени юридически ограничения и трудности. Има три измерения на тези услуги – политическо, економическо и правно. Тези социални услуги от общ интерес – се градят върху три принципа – достъпност, всеобщност и качество. Убеден съм, че можем да постигнем напредък, ако се опираме все така върху този прагматичен подход, когато се представи пред интергрупата публични услуги, комисарият Барния миналата седмица потвърди това – Актът за единния пазар също може да бъде стимул в това отношение, защото той е източник на положителна динамика. По политическото измерение няма да навлизам в елементите на доклада, но сега се изгражда Европейска обсерватория за социалните услуги. Тя ще прави наблюдение върху различните източници и ресурси в държавите членки. По економическото измерение трябва да се отчете спецификата на тези услуги и а, е, някои новости, е, като да кажем новите методи на управление. Уитхаус. нямаме за цел по юридическото измерение да преодолем всички трудности, но взаимна помощ, използването на наръчници, а, изготвянето на помощни средства за държавните помощи. И тук подходва, подхождаме прагматично и бихме искали да приканим комисията и съвета задълбочено да анализират един конкретен сектор, за да се види на практика, в действителност, как функционира нормативната уредба дали тя има конкретно отражение върху живота на нашите съграждани. Нещо, което интересува нас тук в Европейския парламент. Сектора, който предлагаме, е свързан с отражението на тези инициативи върху възрастните хора. Контрадокладчиците имат желание да е, се направи предложение е, по смисъла на акта за вътрешния пазар, е, определение за 25-те. 23 февруари е първата дата в календара. Не искам той да бъде съкръщаван този срок. Срок в 22 март ще бъде гласуването в Имко. За момента план... 24 май е, е предвидено гласуването, е, е, а през юли месец може би ще бъде в пленарно заседание гласуването. Но разбира се, този график непрекъснато се променя, така че може да настъпят изменения в това отношение. Председателят, благодаря. Искам отново да съгласувам графика. Може би някои промени вече са настъпили. Да, наистина. Не, от май отлагаме за юни. Обаче, е, когато приключим дебата, отново ще ви кажа датите. Първо, контрадокладчици, като господин Кориеле Кампос е първи. Е, благодаря, е, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на госпожи, господин Абад за доклада, който е, който е едновременно важен и полезен. Член трети от Лисабонския договор е, визира социалното развитие на вътрешния пазар. 14-ти член пък е, се опира върху е, европейския социален модел и визира социалните услуги. Е, хартата за основните права в Европейския съюз е, пък е, гарантира правото на гражданите на достъп до социалните услуги. Имаме солидна нормативна уредба, следователно, но все още няма определение на понятието социални услуги от общ интерес. Тук има правна несигурност, празнота, източник на редица дела пред съда на Европейския съюз. Тези е, услуги от общ интерес представляват голяма ценност във време на криза. Детски градини, забавачници, правата на пенсионираните, на иммигрантите, те трябва да могат да се ползват от е, елементарните услуги е, с необходимото качество и ефективност. Е, тези услуги някой път нямат никаква рентабилност и липсата на рентабилност пък може да подрони справедливостта. Господин Абад, правилно диагностицира необходимостта от социалните услуги. Обърнахте внимание на политическото, економическото и правното измерение. Напълно съм съгласен с вас. Необходим ни е прагматичен подход, задълбочен анализ на съответни сектори, да намерим начин да усъвършенстваме разпространението на тези услуги. Господин Абад иска създаване на Европейска обсерватория, интернет страница и то на всички официални езици. Е, това е, ще допринесе за е, усъвършенстването на тези услуги. Необходимо е, освен това, всички да работим еднакво за успеха на тази инициатива на гражданското общество, прозрачното гражданско общество. Тук ние е необходимо да вземем предвид и интересите на малките и средните предприятия, които често пъти имат масово присъствие е, в този социален сектор на економиката, социално ориентиран сектор. Е, необходимо е, е да бъде усъвършенстван текста, може би тук и там, но ние като цяло сме съгласни с вашия подход, господин Авад. Благодаря сега господин Мандълс от групата АЛДЕ. Искам да се извиня от името на докладчик в Сянка, който ми помоли да предам неговото изказване. Иска да благодаря за докладч... на докладчика за становището и за заседанието през декември в Страсбург. Добра работа е свършена, но има следните препоръки. От името на нашата група. Услугите от общ интерес трябва да бъдат уредени в национален план, но някои части могат да бъдат уредени на европейско равнище, като конкурентност и изискването за качество, за, за, за да се осигурят равни условия. Всички фактори на пазара трябва да се конкурират при едни и същи условия. Конкуренцията е хубава за равнопоставеността и ефикасността на пазара. Стопанските субекти трябва да са обект на годишен преглед от националните органи, за да са сигурни, че няма нарушение на изискванията. Това е добро средство за контрол и контрол на поставеността на социалните услуги от общия интерес. Приема се идеята за интернет страница, с раздел въпроси и отговори социалните услуги, също и обмен на идеи и най-добри практики. Госпожа Смит иска да благодари за изказването и се надява на ползотворно сътрудничество, което съм сигурен, че ще е факт. Благодаря. Госпожа Рулер. Благодаря. Също искам да благодаря и да извиня, на, да извиня нашия докладчик в Сянка и да направя собствено изявление, да благодаря на докладчика. Мисля, че сме на едно мнение. Точките от 1 до 3 и 5 можем бързо да отметнем. Проблем виждам с четвърта точка, която е по-конкретна и тук искам да попитам две неща. Първо, първичното законодателство на ЕС се промени с договора от Лисабон и социалния компонент в първичното законодателство се подсили. Според мен това трябва да се е, формулира тук по-конкретно. Аз вече попитах и комисаря как възнамерява да подходи е, към как иска да заобиколи всъщност е, първичното законодателство в областта на теми като е, държавни, обществени поръчки, и социални услуги. Ако имате предвид социални критерии в областта на наръчника за обществените поръчки, бих ви предпоръчала да извадите това от текста, защото този наръчник не е много актуализиран там не се насърчават общините, например, да поставят социалния компонент на преден план, когато възлагат обществени поръчки. Така че това е по-скоро отрицателен пример. Трябва да се изиска друг наръчник, който на първо място насърчава и засилва това изискване. Този наръчник не съответства на този принцип. Това трябва да се подчертае и той не се основава на а, промените направени в Лисабонския договор, а по-скоро се основава на старата правна основа. Искам да а, спомена още една тема. А, създаването на зелена книга по темата публични а, възлагане на обществени поръчки. Хубаво е да помислим още веднъж по въпроса защо има различия при критериите околна среда и социалните критерии, които според мен в тази форма не са оправдани. При екологичните критерии е съвсем нормално да се спрем на а, начина на производство, докато при социалните критерии не можем да се спираме на производствените критерии. И това винаги създава а, проблеми, когато, например, общините решат в рамките на процедура за обществени поръчки да си набавят продукти по линия на лоялната търговия, fair trade. Θα ήθελα να ξεκινήσω και εγώ ευχαριστώντας τον εισηγητή και να θίξω τρία σημεία. Аз също искам да благодаря на докладчика и да се спра на три точки. С право в становището се обръща внимание на качеството, справедливостта, качеството на услугите ако имаме един напълно конкурентен пазар, това може, конкурентен пазар, това може да бъде постигнато. Иначе услугите не могат да бъдат предоставени на всички, не могат да бъдат гарантирани и затова държавата играе толкова важна роля в тази област. И още една втора точка – Мисля, че комисията не е предвидила сигурност за тези услуги. Прави се опит да се отделят услугите, а, които са от економически интерес от а, нетърговските услуги. Трябва да се зададе въпроса интересно ли е това, важно ли е за гражданите, за които се предлага тази услуга, независимо от това дали а, услугата е от търговски характер или не. Важното е да се а, вложи аспекта меродавност за гражданите, а, дали се финансира от данъци. Това, което се казва от европейския наблюдател е правилно, защото става дума за опит за подобряване на качеството на живот на хората, което възниква чрез тази услуга. Благодаря. Сега искам да дам думата на комисията. Президента на комисия, Okay. Няма ли представител на комисията? Има ли някой от комисията, който е готов да вземе думата? Не, ще дам думата на докладчика за заключително изказване. Oui, merci. Благодаря ви. Благодаря на колегите за всичките бележки. Съгласен съм с Антонио, че значението на социалните услуги е голямо като амортисьор в период на криза. И това социално измерение е застъпено в доклада е, в абзац 1. Това измерение е много важно и извън е, периодите на кризи и за това е необходимо да има правна сигурност. Антонио каза, че е необходимо да бъдат дефинирани социалните услуги, тяхното приложено поле, параметрите. Е, няма такова определение сега, за това имаме дела пред съда за Европейския съюз, но споделям необходимостта от прагматичен подход. За това искаме да проучим един конкретен сектор. По въпроса за обсерваторията, приканвам а, Европейската комисия да се замисли, защото така ще можем да направим информацията в сферата общо достъпна. А, господин Манделс припомни значението на принципа на субсидиарност. Той каза, че има а, по определени въпроси строго национална компетентност. И е, в последния абзац на нашето становище ние визираме правилата е, на субсидиарността. А за правилата на конкуренцията, да, е, съгласен съм. Съгласен съм е, и за обществените поръчки, и за това в точка трета от доклада е застъпено економическото измерение. Що се отнася до становището на Паскал Канфа, да, има някои въпроси пряко от компетентността на Европейската комисия. Е, всъщност е, в наръчника само се дават някои отрицателни примери. Е, обаче аз в доклада подчертавам, че наръчник все пак е необходим. И може да се намерят положителни примери. Приканвам Европейската комисия да помисли в тази посока. Що се отнася до казаното от колегата от Кипър, от ГУЕ, той припомни трите принципа на социалните услуги и ролята на е, държавата за е, тяхното осигуряване. Да, от гледна точка на правната сигурност, трябва да има предвид, че има елементи на юридическа структура, които припомни Антонио, но имаме член 3 в Лисабонския договор, 14 член, 26 протокол, Хартата за основните права. Това е арсенал от юридически норми, от правни норми. И това позволява да се е, направи определение, включително отчитащо спецификите на. Е, отделните държави членки. И ако имаме обсерватория, това ще ни позволи а, да я използваме за по-точно определение на параметрите на социалните услуги. Благодаря ви за бележките, разбира се. По а, календара мога да кажа, че той е плаващ. Графикът е плаващ, за това очаквам вашите уточнения. Така е. Исках да ви дам актуален график. Първа размяна на мнение 27 април. Последната дата, която не съвпада, разглеждането на проектостановището днес, 23 февруари, крайен срок за изменения – Приема ли това докладчика? На 21-22 март можем да гласуваме проекто становището. Гласуване в комисия по заето с 24-25 май и гласуване на пленарно през юни. Наред ли е графика за докладчика? Добре, хубаво. Сега ще дам на Малкам да поеме председателството. Um, uh, Благодаря. Вие сте докладчик в сянка по другото становище, така че много хубаво, сега направихме промяната. Доклад, който изготвяме за водеща комисия по транспорта. Европа номер едно туристическа дестинация е в Европа. Възоснова ни послужи документ от Генерална дирекция предприятия. Господин Кройцман е докладчика по становище. Господин Корект, госпожа Рулер, господин Билен е тук, госпожа Гепхарт и още двама докладчици в сянка. Нека господин Крочмен да представи становището, след това ще проведем дискусия. Нямаме много време, затова ще ви помоля да бъдете кратки, за да свършим малко работа по документа. И след това ще минем моментално към обсъждането на измененията. Благодаря много, господин председател. По принцип, туризмът в Европа в неговото економическо значение трябва да бъде изведен а, на видимо място в европейската политика. А, Европейската комисия следва да се възползва от допълнително въведената компетенция в областта на туризма чрез Лисабонския договор за въвеждане на мерки за насърчаване на туризма в Европа. Идеята на тези мерки е те да бъдат ефективни, да могат да бъдат администрирани и да могат да бъдат проверявани от гледна точка на финансирането. Да се насърчава съвместното европейско наследство и особено културните пътища в Европа могат да бъдат изведени особено на преден план като възможност за културно сътрудничество. Една друга друго сътрудничество с още една институция, като съвета на Европа е нещо задължително. Трябва да се види как да се подобри възприемането на културна Европа. Повече следва да се използват информационни и комуникационни технологии и да се стремим към по-добра квалификация в областта на туристическия бранш. Предприятията в туризма могат да се подготвят по-добре за променящите се конкурентни условия, да се създаде информационна платформа за използване на медии и технологии, особено за малки и средни предприятия в туризма. Е, с това може да се даде ценен принос е, с това е свързано също така допълнителна квалификация, преквалификация, защото тяхната квалификация в голяма степен допринася за подобряване качеството на туристическите услуги. Нуждаем се от набор от статистически данни за дългосрочно планиране на структурите на търсене и предлагане – туристическия бранш също събира статистически данни. Качеството и количеството на данните и критериите за събирането им трябва наистина да бъдат от допълнителна полза. Трябва да се стремим към разработване на а, печати за качество в областта на туризма в Европа. За съжаление, критериите за а, така, даване на съответната, съответния печат за качество в Европа а, ще зависи от разработването на единни критерии. Услугите са различни в държавите членки. Възоснова на различията в качеството, една стандартизация ще доведе до унифициране на по-низко ниво. Така че печатът за качество ще функционира на основата на принципа на най-малкия възможен знаменател. Правенето на реклама за Европа като а, дестинация а, и а, така съвместно излизане с реклама в интернет може да бъде смислено. Не бива да се забравя също времено, че всички държави членки а, се стремят а, да а, получат съответните привилегии. Съществуващите структури трябва да бъдат подпомагани и разширявани. В своя доклад аз съм направил конкретни предложения. Вие знаете, че за съжаление аз трябва да се огранича върху а, определен размер. А, вие сте приканени да допълните моите разсъждения с, с различни идеи. Толкова по моя доклад. Много благодаря. Okay. Well, thank you. Uh, thank you very much, Mr. No, I think the, the value... Благодаря, господин Кройцман. Ползата на вашето становище е, че обръщате много голямо внимание на въпроси от нашата компетентност. Колегите също ще се включат в дискусията. Имаме около 15 минути. Ще ви помоля за по две минути на изказване, за да имаме време за заключително слово. Госпожа Куми, госпожа Гепхард, аз ще взема думата от името на моята група. Господин Фелатис, и ще видим дали ще остане време за госпожа Елюас от комисията. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Очарована съм от работата, свършена до момента, от идеите, които застъпва господин Кройцман, особено по линия на пазарът на културно наследство. Относно измененията, изцяло съм съгласна с идеята за взаимно признаване на професионалната квалификация в туризма. Това е залог за добрата хармонизация на европейско равнище. Първият аспект, който бих добавила, касае хармонизирането на стандарти за хотели. Те, това вече го споменах при предишната дискусия. Това е важно за качеството и категоризирането на хотелите в Европа. Знам, че целта е висока, но ако вярваме в вътрешния пазар, трябва да я преследваме. Туризма за хората с увреждания – Има обекти, които лесно могат да бъдат пригодени в държавите членки за хора с увреждания. Що се отнася до измененията, ще се изкажа по връзката между маркера за качество и маркера за безопасност в търговията. Всичко, което направихме по доклада за тър... електронната търговия, трябва да бъде вързано с маркера за качество. Много важно е двата елемента да бъдат обвързани, особено при пакетните туристически услуги. Благодаря, надявам се, че бях достатъчно кратка. Благодаря ви, че и вие добавихте някои нови въпроси към доклада. Госпожа Гебхарт. Благодаря, господин докладчик. Уигрек ме помоли. Аз не съм докладчик в Сянка, просто той не може да присъства тази седмица. Той ми даде няколко информации, които са съществени според него в тази област. Това е много важна тема и първата точка, на която той се спря, е, че в тази област на туризма трябва да се въведат нови форми на търговия, като електронната търговия. Те трябва да бъдат поставени по-силно на преден план, що се отнася до предлагането, но и ползването в тази област. И свързаните с това нови потребности, що се отнася до въпроса какво означават правата за потребителите, но и за търговците. Една втора важна точка е свързана с въпросите на правата на пътниците във всички области. Много различни директиви имаме за правата на пътниците, било то по сухопътен транспорт, въздушен транспорт, железопътен и така нататък. Би било хубаво в тази област да се предприеме нещо, единна директива, така че гражданите да могат да се опират на нещо а и а, спрямо търговците би било хубаво и правилно да подходим хоризонтално в тази област. Не по-малко важно в тази област е въпросът за това как правата могат да потърсят правата си по съдебен път, а, какви са механизмите. В това отношение се нуждаем също от съответни механизми и господин Грек иска да да направим консултация с транспортни и туристически фирми, за да видим как да подходим по тези въпроси. Важно е, разбира се, в духа на прилагане на директивата за услугите, упростяването на а, административните връзки и във връзка с директивата за признаването признаването на а, професионалните отрасли в а, това отношение. Тук най-много неща могат и трябва да се направят. Ние постоянно чуваме как стоят нещата с а, ръководители а, и в някои държави нещата са много проблематични. Що се отнася до стандартите за сигурност, те са много различни в държавите членки на Европейския съюз тази връзка. Въпросът за това как да се подходи а, към темата. В това отношение също са необходими ясни правила, но и в тази връзка а, госпожа Коми смятам, че е много важно дефинициите на стандартите какви са. Защото е, когато един германски потребител отиде в хотел с 4 звезди в Германия, той има определени изисквания, които в други държави са доста различни, когато влезе в хотел с 4 звезди, така че той е разочарован, когато нещата не изглеждат така, както си ги е представил. При цялата дискусия, когато говорим за туристическа дестинация номер едно в света, трябва да изведем на преден план така наречения внимателен туризъм, а не масовия туризъм, който се разпространява все повече. Благодаря, госпожа Рюле. Ще бъда много кратка. Мисля, че основните точки бяха изтъкнати от докладчика, затова искам да му благодаря той наистина много силно се а, основа на правомощията на тази комисия, професионалната квалификация, въпросът с а, а, пожарната безопасност, без спомената. В тази връзка сигурно ще имаме отново много въпроси. А, приветствам също така особено а, въпроса за липсата на бариери, осигуряването на достъп, включително и за възрастни хора. Може би може да се допълни темата за електронната търговия, но мисля, че иначе той спомена всички важни теми. Благодаря много. Uh, господин Филидес, може да се изкаже сега, пък аз ще съчетая своите, своите думи с заключението. Искам да благодаря на господин Кройцман. С право в становището се казва, че възоснова на плана за действие в областта на туризма трябва да се имат предвид особеностите на съответния регион. Това касае социални въпроси, териториалната е, цялост, е, околната среда и културното наследство на съответния регион. Националните особености Е, са изтъкнати в доклада ценността на отделните региони. Това е така специална, специален момент за Европейския съюз. Много е важно също така туристическите продукти да са издържани. Необходимо е да се концентрираме върху малките и средни предприятия, защото те са сърцевината на туристическия бранш. И затова задължително тези фирми трябва да се подкрепят, да се създават стимули, така че да се създават все повече семейни хотели в Европейския съюз. Трябва също така да се обърне внимание на сигурността, правата на туристите, но и на работещите в туристическия сектор. Благодаря. Uh, well, just, uh, и така, няколко бележки и от моя страна. Мисля, че посоката, която следват колегите е стимулираща и ще има доста силно становище от нас. Разочароващо е, че становището на комисията, т.е. докладът на комисията, визира а, твърде а, така с лека ръка а, неща като директивата за услугите. Необходими са допълнителни услуги за доразвиване на вътрешния пазар, които ще имат огромно отражение върху а, туризма. И за това а, е много а, важно становището на други комисии, като да кажем транспорт, комисия. няколко допълнителни въпроса. Това, което каза госпожа е, Гепхарта за гидовете, за екскурзоводите е много е, важно. Е, професионалната система, системата на професионални карти също има голямо значение. безопасността и защитата, да, безопасността на обектите за децата, информацията за безопасността. Това са елементи, които дори отсъстват от някои веб страници. Безопасността на съоръженията и безопасността на съоръженията, които използват децата на оборудването. Е, услугите, е, стоките, е, които се използват, трябва да отговарят на изисквания за безопасност. Тук има много важни въпроси, свързани с защитата на потребителя. И искам да направя връзка с предстоящия пакет за пътуванията в чужбина. Много важно значение ще има той, потребителите да бъдат стимулирани да подхождат разумно, когато а, извършват своите покупки, когато купуват услуги, а, но същевременно ще стимулира и пътуванията. Други а, коментари, може би госпожа Алоес би искала да каже няколко думи в оставащите няколко минути, за да имаме представа за виждането на комисията за нашата работа. Благодаря. Най-напред. Е, ще се изкажа кратко. Най-напред ви благодаря. По поставените въпроси вече е имало достатъчно парламентарни питания е, относно хармонизацията и нашия заместник-председател е, вече е заел позиция. Комисията внимателно се вслушва поставените проблеми а, от страна на туристическия сектор. Разбира се, работим съвместно а, с колегите от Генералната дирекция, която следи за правата на потребителите. А, всъщност, внимателно контролираме процесите и проучваме всички възможни варианти за бъдещето. Що се отнася до правата на пътниците, може би вече сте в течение че комисията полага сериозни опити, в частност нейната генерална дирекция транспорт, да постигне е, прозрачност е, за пътниците. Е, те да са наясно какви са техните права. Има е, разяснителна кампания, кампания чрез е, е, интернет страницата. Друг въпрос за хората с увреждания – Комисията вече е, е предприела някои е, начални стъпки е, със средствата, с които разполага. Питали сме се да обърнем особено внимание на хората с увреждания, но разбира се, още много предстои да бъде направено. Много високо ценя становището на парламентарната комисия и се надявам, че е, стъпка по стъпка съвместно нашите служби и вашата комисия е, ще е, се умеят е, да претворят на практика тези предложения. Председателят, благодаря ви. И така, докладчикът, заключение, график и други заключителни въпроси. Да, благодаря. Графика го знаете, той е съгласуван с бюрото. Благодаря много за предложенията. Аз предполагам, че идеите ще се отразят в съответните изменения. Знаете, че бях ограничен в а, досието. Всичко, което бе споменато, права на потребителите, интернет, електронна търговия и така нататък е приемливо за мен и се надявам да бъде включено в предложенията. Измененията трябва да бъдат внесени в двудневен срок. На 28 февруари след това ще бъде дискусията. Затова моля да, спес... да спазите срока. Благодаря за тази полезна сутрин. В 3 часа отново се събираме в тази зала. Имаме е, много хубава програма за вас. Е, кръгла маса за по-резултатен и справедлив е, пазар на дребно, който да ползва потребителите. Очаквам.